почитаемите дами и господа депутати, ако обичате да сядат по-тихо, защото ни предстои гласуване. And the vote will be taking place in this joint committee meeting of Livy and FAM committees on the adoption of minimum standards on the rights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 продължа на шведски. Ако имате а, проблеми, казвайте. А, радвам се, а, че имам възможност да председателствам съвместно с господин Гелар това заседание. Радвам се, че най-накрая ще може да гласуваме по направените предложения. Напълно съм съгласен, че изключително полезна работа е свършена от двамата докладчици. Благодаря за всички ваши предложения, благодаря за вашите усилия по работата върху това досие. Благодаря на всички, които са участвали в тази работа. Благодаря и на съвета за неговата гъвкавост. В край на края ще има пред себе си едно добро, задоволително предложение, което задоволява изискванията и на съвета, и на парламента. Е, пред нас е една възможност за равно третиране, което е много важна. Особено важна е връзката онези, които, с защитата на правата на онези, които са жертва на престъпления. А сега се обръщам към докладчиците. Искате ли да кажете нещо, госпожа Първанова или госпожа Хименес? Искате ли да кажете нещо? Да, благодаря господин Густавсън. Благодаря господин председател. Най-напред бих искала да благодаря на комисията, че се работи опорито, за да се даде гласна жертвите на престъпленията. Работата беше свършена по време на датското председателство. Благодаря на датското председателство за това, че зачете нашите червени линии във връзка с правата на жертвите на престъпления. Особено важна е защитата на жертвите, за да не стават те жертви втори път на престъпления. взехме предвид различните нужди на жертвите на престъпления, различните групи жертви на тероризъм, на организираната престъпност, на трафик на хора. Те имат различни нужди. А, специално внимание обърнахме на насилието а, между мъжете и жените. Особено внимание беше обърнато и на хората с увреждания. Благодаря на докладчетите в Сянка които всички те значително допринесаха за успеха на нашата работа. Благодаря на госпожа Първанова за тясното сътрудничество с комисията ФЕМ. И в заключение, мисля, че мога да кажа, ще гласуваме по един доклад, който ще помогне на европейските граждани. Ще им помогне да се чувстват в безо... по-голяма безопасност. Ще им помогне по-лесно да се справят с последствията на престъпленията, на които са жертва. Тези жертви се нуждаят от нашата помощ и мисля, че сме направили необходимото, за да я получат. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да благодаря на Тереза за невероятно плодотворното партньорство. Искам да благодаря на всички докладците в Сянка, на всички членове и на, и на двете комисии. Е, както, казвам, нашето, както казах, нашето сътрудничество беше много плодотворно. След влизането в сила на Лисабонският е, договор, за първи път имаме възможност да излезем с законодателство, което е, защитава е, правата и интереса на европейските граждани, е, жертва на углавни престъпления. Това е значителен принос. Слагаме на преден план нуждите на онези, които са жертва на престъпления. Обръщаме специално внимание на техните нужди, на това, от което те се нуждаят, на подготовката, която трябва да преминат всички, които са заети с последиците от престъпленията особено внимание беше обърнато на престъпленията, на които жертва обикновено са жените в домакинствата и в тесните връзки. Чудесно партньорство имахме между институциите, получихме професионална помощ и консултации от Европейската комисия. Бих искал да благодаря и на секретарята за тяхната помощ. Надяваме се, че тази директива е, ще внесе значителна положителна промяна в оглавното е, е, законодателство и в борбата за осигуряване правата на жертвите на престъпления. Благодаря, казва председателят, а сега преминаваме към гласуване. Най-напред ще гласуваме по едно компромисно изменение, ще гласуваме поименно, електронно. Не искам по никакъв начин да влияя, разбира се, на членовете на двете комисии, но ще кажа следното. Надали трябва да гласуваме едно по едно за всички изменения и едно по едно да ги преминем, но разбира се, това е ваше право. Първо гласуваме за компромисните изменения. Ако те се приемат, ще гласуваме окончателно. Сега изменение 5.39. Гласувайте, моля. Has everybody voted? No. Всички ли гласуваха? Не още. Missing two persons. Missing one. Двама души. Още един трябва да гласува. Сега като че ли има един повече. Не, сега прекратете гласуването и компромисното изменение е прието и сега гласуване, окончателното гласуване на 41-а страница, пак гласуваме по именно, гласувайте, моля. Край на гласуването. И наистина, несъмнено, компромисното изменение е прието. Поздравление за докладчика. А, с това приключваме тази част от нашето заседание и пожелавам на всички приятна лятна вакансия.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 No, it's not. It's not. Okay. Hello. Please. Thank you all. Thank you all. Waving goodbye to the members of the... Благодаря на всички. Сбогуваме с членовете на комисията по жените. Винаги се радваме на подобни съвместни заседания, на които и двете комисии работят задружно. Сега обаче е време членовете на нашата комисия по граждански свободи да гласуваме съответните доклади, по които има ексклюзивни наши докладчици. Точка 15 защита на децата в цифровия свят. Ана Хед е докладчик. Целта е да се приеме проекто становището. Пристъпваме към гласуване по график. Започваме. Моля да се концентрирате, за да се движим бързо и гладко.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 Проверяваме по изменение 15. Моля да гласувате. Е НП. Три гласа в повече. Три. Е НП моля да излезе правилно бройката. Сега е наред. Да видим резултата.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 Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Само НП гласуваха за, ако не се лъжу, но може да проверим, ако искате. Останалите гласуваха против, така че се отхвърля. 46 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 48 за против, въздържали се, приема се. Стигаме до гласуване на текста с приятите по него изменения и допълнения. Електронен режим на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 56 за, няма против, двама въздържали се. Поздравления, госпожо Хед. Трето ориентировачно гласуване на проекта доклада за по предложение на парламента и съвета за правото на достъп до адвокат в наказателни производства и право на комуникация при задържане. Предложение за директива. Докладчик госпожа Антонеско. Пристъпваме към гласуване. Започваме. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. отвърля се. Изменение 45. За. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 изменение за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто, разделно гласуване. Гласуваме частта въведение плюс буква А. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 89-то изменение за, против, въздържали се. Не е ясен резултата, да проверим. Бързо. 89-то. Моля, гласувайте. Е, НПС, два гласа в повече минус 2, минус 1. Все още има един. Отгоре. Да видим какво е положението сега. Край на гласуването. 19 на 35. Отхвърля се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето е компромис за против, въздържали се, приема се. Стигаме чак до четвърти компромис. За, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 99-то, електронен режим на гласуване. Моля, гласувайте. ЕНП, пак в повече има. Сега е наред. Да видим резултата. Край на гласуването. 27 на 28. Отхвърля се, съжалявам. Изменение 94-то. Момент, извинявайте. 28 За. Против. Въздържали се. Приема се. Двадесет и осмо разделно гласуване, който е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 100. За, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, отхвърли се. 104 за, против, въздържали се, отхвърли се. 105. Разделно гласуване. Втората част. Първо и втората част. За, против, въздържали се, отвърли се. Третата част сега. За, против, въздържали се, отвърли се. 106. За, против, въздържали се, отвърли се. 8. За, против, въздържали се, отвърли се. Компромис 5. За, против, Въздържали се. Приема се. 109 за. Против. Въздържали се. Не е ясен резултата, да проверим набързо. 109. 109. Моля гласувайте. ЕНП в един глас повече, сега е наред. Да видим резултата. Край на гласуването. 21 за, 307 против, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Едно, едно, едно. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Едно, едно, 2 За против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 1-1-6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1-1-9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1-2-1 за, против, Против. Въздържали се. Отвърля се. 1.22. За. Против. Въздържали се. Отвърля се. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 33. За. Против. Въздържали се. Не е ясно положението. Проверяваме 33-то. Моля ви да вдигате ясно ръка, защото иначе резултатът не е ясен. Моля гласувайте 33-то. Край на гласуването. 41 на 16. Щеше да е по-ясно, ако вдигахте ръка. Ама не вдигате. Сега е ясно. 1,28 за. Против Въздържали се, отхвърля се. 1.29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 34 за. 34 да. За. Проблем ли има? Отпада ли? Не и в моят списък. Моят списък не е актуален. Отпада. Десети компромис са. Против въздържали се? Приема се. Стигаме чак до компромис 11. За. Против въздържали се? Приема се. 15 за. Против въздържали се? Отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Много отпадат. 37. За, против, въздържали се, приема се. 17. Идентично. Компромис 13. За, против, въздържали се, Приема се. Компромис 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. Компромис 14. Електронен режим на гласуване. Край на гласуването. 26 на 30. Наистина, отхвърля се. Извинявам се. И така. Стигаме до 143 то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 144 то за. Против.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 Компромис 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 41. За. Против. Въздържали се. Приема се. 162. За. Против. Въздържали се. Приема се. 164. За. Против. Въздържали се. Приема се. 42. За. Против. Въздържали се. Приема се. 165. За против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отвърли се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 167 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 168 за. Против. Въздържали се, приема се. Компромис 17 за. Против. Въздържали се, приема се. 170 за против, въздържали се, приема се 174 за, против, въздържали се, отхвърля се 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. Господин председател, не съм сигурна за едно от измененията, които току-що гласувахме. беше за разделно гласуване. Компромис 17. Имаше разделно гласуване. Не съм сигурна. Направихме ли го? Просто искам да знаем, защото това е важно гласуване и изменението е важно. Член 13. Разделно гласуване. Отбелязвам си това, което казвате. Само, че в моя списък член 13 е по компромис 17, 18. Иначе наистина в една от колонките пише разделно гласуване, така ще направим. Списъка е доста объркваш, който имам. Не само нумерацията, пише 17, бивше 18, но също не е ясно и компромиса дали обхваща двата параграфа. И така, разделно гласуване. Първо гласуваме параграф 2 на компромисно изменение 17 и след това второ разделно гласуване по параграфи 1 и 3. Първо Параграф 2, компромис 17 за, против, да проверим. Параграф 2, компромис 17. Моля, гласувайте. Е, НП с един глас повече. Извинявам се, социалистите и демократите са този път. Един в повече. Няма да броим един глас на социалистите и демократите. Сега да видим какво е положението. Край на гласуването. 34 на 23. Приема се. Втората част. Моля, гласувайте. За. Против. Въздържали се. Сега е ясно. Приема се. И така, стигаме обратно до 175. До там бяхме стигнали. Тринайсата страница е в моят списък. it's amendment 175. Изменение 175 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 177 за. 176, извинявам се, за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 177. Отегля се, ама не и в моя списък. Извинявам се, списъка е объркващ и ни причинява главоболие. Компромис 18. За, против, въздържали се, приема се. 105. Разделно гласуване. Момент отпада, защото компромис 18 е прият. Така стигаме чак до 44-то. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 1. За, Трябваше да гласуваме анблок. За кое става въпрос? От първо до седмо. Анблок. За, против, въздържали се, приема се. Стигаме до девето. За, против, въздържали се, приема се. 19 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 48. За, Устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме чак до 50-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, компромис 21 имам предвид за, Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 се оттегля. 58. А Аз ли бъркам или пропуснахме изменение 54-то? 54-то. След компромис 21, 54-то. Къде е 54-то списъка, пита председателя. Къде е? Мисля, че го пропуснахме, се казва в залата. При мен го няма, казва председателя. Къде е? Не? Господин председател, заради списъка, заради моят списък, извинявам се. Има проблем с списъка. Както и да е, Казаха ми, че сте прав. Гласуваме 54-то. То остава. 54-то, който е за. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Отхвърля се. Е, сега вече не е актуално това изменение. Няма го. 14. Моля за внимание, тъй като има объркване с списъка, което изисква още по-голяма концентрация. 14. Частично е отеглено, но има останала жива част. Живата част я гласуваме сега. 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. 55. За против, въздържали се, отхвърля се. 56-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, отвърля се. 60 за, против, въздържали се, да проверим. 60 Резултата не е ясен. Моля, гласувайте. Един глас повече за НП. Сега вече цифрата излиза за НП да видим резултата. 29 на 28. Съжалявам. Господин Босотил, вашето изменение се приема. И така. 61. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърлям да проверим отново. Моля ви да вдигате ръка, защото не е ясно положението. 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край. 30 на 27. Приема се. И така, компромис 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. 64. За. Против. Въздържали се. Отворили се. 65. За. Против. Въздържали се. Отворили се. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 66. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 68 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка 69. Проверка. Моля, гласувайте. 69-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. 30 на 26. 30 против, 26 за. Отвърля се. Не се вдигат ръце. Разбирам, че сте осморени, ама като вдигнете ръка е ясно за какво гласувате. 17 за. Против. Взържали се. Приема се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 24 ти компромис за. 70 бе отхвърлено. 24 ти компромис. 70 бе прието, извинявам се. 17-то бе прието, 70-то отхвърлено. Компромис 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Това поне видяха очите ми, но да проверим. Компромис 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 29 против на 25 за. И така стигаме до 71 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81 за. Против. Въздържали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 Против, въздържали се, приема се. 78 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 25 за. Против, въздържали се, приема се. 80 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Стигаме до 82 за. Против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. И така, най-накрая, момент, хоризонтално изменение. Хоризонтално. Всичко наред ли? Хоризонтално значи не е вертикално. Да видим. Гласуваме хоризонтално. За против, въздържали се, приема се. И така, гласуваме текста с измененията към него, електронен режим на работа, моля гласувайте. Край на гласуването. 51 за, 2 против, 4 въздържали се. Поздравления, госпожо Антонеско. Поздравления. Ето, дадоха ми друг списък за гласуване, който ще ми помогне да избегнем объркванията и грешките. Сега гласуваме за проект докладът. Проекто докладът е, на госпожа Елен Флотър. Предполагаемо използване на европейските държави. Първото от ЦРУ с цел транспортиране. Така, първи прието. 54-то изменение за, против, въздържали се, прията. Първи, първи, първи компромис за, против, въздържали се, приятна се. 67 седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим 67-мо. Добре, 67-мо изменение. Проверяваме. Гласуваме по именно по 67-мо. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 25 на 27 отхвърля се, прави сте. 68 и 69 те са идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. Искате проверка ли? Да проверим. 68 и 69. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Един повече от НП. Какъв е резултатът? да пренебрегнем един глас от НП, така ли? 29 на 26 приема се. 73-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Дигайте ръце, моля. Защото иначе от тук ми е много трудно да кажа какъв е резултата. 74. За. Против. Въздържали се. Приема се. 75 за против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до пети компромис за, против, въздържали се, приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. 93-то изменение за, против, въздържали се, приема, отхвърля се. Искате проверка? Проверяваме под 93-то изменение. 93-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Един от НП е в повече пак. Двадесет и шест на 29 отхвърля се. 94-то. За, против, задържали се, отхвърля се. Проверка искате ми. Дигайте по- по-ясно ръка. От това, което виждам, то се е отхвърлено. Нека проверим. Гласуваме по именно за 94-то. Един от НП е в повече пак. Сега. Какъв е резултатът? 29 на 27. Да, приема се. Дигайте по-ясно ръка, моля. Седми компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осми компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 108 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате проверка по 108 ли? 108 изменение. Гласуваме електронно за 108. Гласувайте, моля. Пак един от НП е в повече, както обикновено. 29 на 26 прието. Приема се. 110. За, против, въздържали се, приема се. 111. За, против, въздържали се, отхвърля се. Девети компромис. За, против, въздържали се, приема се. 116 изменение. Не, 113 поправя се председателят. Според мен то пада, казва председателят. Да, 116 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим. Проверяваме 116. Гласувайте, моля. 116. 28 на 28. Отхвърля се. 119. Един по- повече от НП ли? Ако е така, в такъв случай резултата е 29 на 28. Проверявам, да проверим пак, така ли? По 116-то, 116-то проверяваме още един път. Гласувайте, моля. Двама от НП са в повече. Сега един е повече. един НП е повече. Край на гласуването. 28 до 28. Отхвърля се, съжалявам. Госпожа Викстрам, очевидно има един нещастник, който си е загубил или забравил картата и той е против. И искам един много прост въпрос да задам. А, какво правят а, съветниците на НП? Те трябва да видят а, защо е такъв брой на гласовете. 116 е отхвърлено, 116 изменение е отхвърлено, казва председателят. Сега стигаме до 119. За. Против. Въздържали се, приема се. Десети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до 121 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 122 тогава. Гласувайте, моля. Пак един от НП в повече. Не. Сега сме наред. Край на гласуването. 24 на 30 отхвърля се. Стигаме до 11 компромис. Поправя се председателят. 123-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим 123-то ли? Добре. Гласувайте за 123-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Резултатът. 28 на 24. Прието е наистина. 11 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 125 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 128 за. Сто и 126 двадесет ли? Но те са идентични с 124-то, казва председателят. А то беше прието. Значи гласуваме за 128. За, против, въздържали се. Имаме проблем с ръцете, значи трябва да гласуваме с картите пак. И за това. 128. Гласувайте, ако обичате. Край на гласуването. 27 на 28 отхвърля се. И сега 129 и 130, които са идентични. Е, за, против, въздържали се, отхвърлят се. Искате проверка? Добре, ще проверим. Проверяваме тези две идентични изменения. Начало на гласуването. Край на гласуването. 29 на 27 те се приемат. 134. За. Против. Какво правят социалистите? Не виждам никой да дига ръка. Ако не си дигате ръцете, няма начин да разбира как гласувате. Албрехт. А, не може ли да продължим да гласуваме само а, с картите? Иначе само губим време. Ами да гласуваме тогава електронно, казва председателят. Знам, че се, се изморени и аз се изморявам, но моля, дигайте ръце, иначе няма начин от тук, да, като ви гледам, да разбира кой как гласува, ако не дигате ясно ръце. 134. За. Против. Въздържали се. Ще проверим. Проверяваме, гласуваме с картите. 134-то. Един от ТНП повече. Отстраняваме от там един глас. И резултатът Махнете един от гласовете на НП, тъй като те са с един повече. Ето сега имаме вече резултат. 29 на 27 приема се. Господин председател, имам процедурен въпрос, казва от залата някой. Нека видим кои всъщност присъстват, за да може този, който присъства и не гласува, да напусне залата. Иначе не можем да работим по този начин. 135-то. 135-то за. Против. Приема се. 136 то за. Против. Въздържали се. Приема се. 137 за. против, приема се. 138. 138 и 139 са идентични, за, против, въздържали се, приемат се. Извинявайте, казва председателят. Проверяваме. Проверяваме по 139 гласуваме поименно. Край на гласуването и резултатът 25 за, 27 против, отхвърля се. 140 и 141, които са идентични. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 142. За против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка за 143-то ли? Добре. Гласуваме електронно по 143-то. Гласувайте край на гласуването. Пак един повече от НП има. Махнете един от гласовете на НП. И резултатът. Проверяваме 29 на 27 и сега продължаваме да гласуваме поименно част от по, преамбула. Девето изменение. Отхвърля се. Второ изменение. Гласувайте, моля. второ изменение, край на гласуването, отхвърля се. Трето изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Седмо и осмо изменение които са идентични. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърлят се. 12 компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. Извинявайте. Гласувайте за девето, казва председателят. Край на гласуването. Отхвърля се. Единайсто изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Тринайсто изменение. Гласувайте, моля. Края на гласуването. Приема се. 14 то със устното изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 15-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 16-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 17-то изменение. Гласувайте, моля. Някой казва нещо от залата, но без да му е включен микрофона. Вие сте гласували против, така ли? Гласувахте за, значи се приема. No, no. We put it in the minutes, but it doesn't change the vote. It's Окей. Okay. Добавяме вашия глас в протокола, но това не променя нещата. Пак някой от залата говори с председателя, не го чувам обаче. Ага. I mean, shall we repeat the vote, okay? Let's, let's repeat. Да повторим гласуването. Гласуваме повторно. Ще броим и вас, господин Илчев. Ако нямате карта, ще добавим вашия глас. Повтаряме гласуването, гласуваме електронно. Гласуваме по 16-то 16 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 29 за, 28 против, т.е. плюс един глас, 30 на 28, значи приема се. 17. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 18. За. Гласувайте по 18-то. Край на гласуването. Резултатът. Край на гласуването. Приема се. 19. то Гласуваме го на две части. По първата част. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 20. А извинявайте, казва председателят, по втората част на 19, гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Господин Илчев, как гласувахте вие? Гласувате? Гласувате за. Но въпреки това изменението се отхвърля. А вие? Не може да гласувате ли? А направили сте грешка ли? Така ли? Вие гласувате за, но сте направили грешка. Така ли да разбирам? В такъв случай имаме множество за, тъй като имаме гласа на господин Илчев и вашия глас коригираме, който е погрешно даден, значи се приема. В такъв случай имаме 30 на 29. Не, господин председател, ако някой направи грешка при гласуването, това нормалната процедура е да това не влияе. Това не променя резултата от гласуването. Па така правим винаги в пленарна зала, когато гласуваме. Госпожа Латфорд. Ако не, не гласуваме поименно, обикновено, когато, обикновено, когато дигаме, гласуваме с дигане на ръка, секретарията брои. Ако някой си е забравил е, картата и ако сега използваме друга процедура, а, трябва да използваме същата процедура. Значи, в такъв случай аз ще настоя просто да гласуваме с дигане на ръка и ви да броите. Но ние гласуваме вече повече от час. И някои, а, с, някои с право поискаха да гласуваме електронно. Но ако някой е сбъркал и след това коригираме, това фактически не е поименно гласуване, казва госпожа Латфорд. Но иначе ще трябва да се да броим, казва председателят. Винаги сме е, били толерантни е, в в този, тази комисия. Не трябва чак толкова да настояваме на правила, които всъщност не съществуват. Какво искате да повторим гласуването ли? казва председателят. Господин председател, господин председател. НП, ако са 28 или 29 души и ако е направена грешка за един, вие имате право да решите, не е толкова страшно. Използвайте правото си на преценка. Председателя казва, нека гласуваме отново. Гласуваме по втората част на изменение 19. Повтаряме гласуването по втората част. Гласувайте, ако моля. Край на гласуването. Всички гласуваха, така ли? Край на гласуването. 30 на 27. Приема се. Като не сме броили господин Илчев, който също гласува за с дигане на ръка. 20 изменение. Край на гласуването. Двадесет на 28. Приема се. 21 първо. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 28 на 29 отхвърля се. 22. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 26 на 30 отхвърля се. 24. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се.

27 не е паднало. Гласуваме по 27. Край на гласуването. Отхвърля се. 28. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 29-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 30. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се 31. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 32. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 33-то. Гласувайте, моля. 33-то. Гласувайте. Компромис е оттеглен, затова гласуваме по 33-то изменение, казва председателят. Край на гласуването. Края на гласуването по 33-то изменение. Отхвърля се. 34-то. Гласувайте, моля. Края на гласуването. Отхвърля се. Господин Мишел. А, вие гласувахте против, така ли? Има някаква грешка ли? А, какво искате да ми кажете, господин Мишел? Че сте гласували против, така ли? В такъв случай, и във всеки случай се отхвърля. Дори и при това положение се отхвърля. 35-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 36-то със изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 37. мо Гласувайте, моля. По 37 гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. 14 компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 45-то изменение. Гласувайте, моля. 45. По 45-то, края на гласуването. Отхвърля се. 46-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 15 компромис. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 51 изменение. Гласуваме го на две части. По първата част. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Първата част е приета. По втората част гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 53-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме за целият текст с направените изменения. Гласувайте, моля. Край на гласуването. И окончателният резултат 50 гласа за, 2 против, 5 въздържали се. Поздравления, госпожо Флотър. Не сме се съмнявали, че резултатът ще бъде такъв. Поздравления. Благодаря за свършената работа. И сега аз а, трябва да излеза, ще замести госпожа Кинга Гал, за, е, за да продължим гласуването. So the next uh, vote on the draft report on И така, Да, госпожо Малахаер. Госпожо председател, само исках да кажа, че на листата на НП изменението а, номер 5 има отбелязан плюс, а там трябва да има минус. Uh, so, uh, let's start the vote. Amendment 9. И така пристъпваме към гласуване. Девето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Единайсто за, против, не е ясен резултата, да проверим. Единайсто. Моля, гласувайте. Okay, now close the vote. Край на гласуването. 51 against. 51 против. Явно има грешка. 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за Против, въздържали се, приема се. Стигаме до компромис 4. За. Против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за. 29, извинявайте, за. Против, въздържали се, приема се.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 Отхвърля се. 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до 43-то за, против, въздържали се, приема се. 44-то за, против, въздържали се, приема се. 45-то за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, всъщност 52 ще го гласуваме по-късно при компромис 9. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, не е ясен резултата за мен. 54-то, моля, гласувайте. Електронен режим. ЕНП в един глас повече. Сега е наред. Бройката излиза. 29 за, 24 против, 2 въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, Може би също е резултат, но да проверим. Електронен режим, 55-то гласуване. Изменение. Край на гласуването. 26 26 за, 27 против, 2 въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до компромис 8. Казаха ми, че трябва да гласуваме 56-то, защото отпадна 55-то. Първо гласуваме 56-то. За, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме компромис 8 защото гласувахме седми компромис и го приехме. Компромис 8 сега. За, против, въздържали се, приема се. Стигаме до изменение 75, 65 за, против, въздържали се, отворили се. 69 за, против, въздържали се, отворили се. Да проверим. 69-то. Моля, гласувайте. Електронен режим на гласуване. Край на гласуването. 27 за, 25 против, 2 въздържали се. Приема се. Исках да гласувам против, но не можах. Господин Илчев също е иска да гласува против. Така че за мен резултатът е 27-27. Отхвърля се. Добре, отхвърля се. 28. За. Извинявам се. 68. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. 68. Моля, гласувайте. Close the vote. Край на гласуването. 26 за, 25 против, 2 въздържали се. Господин Илчев е включен. 25 против, 26 за. А, момент. 26 на 26 отвърля се. Изменение 73 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9, две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Моля да проверим с системата. Втората част, компромис 9. Second part, yes на втората част. So now we close the vote. 24 in favor, 29 against. Край на гласуването. 24 за, 29 против. Тоест 30 против. Отвърля се. А вие сте... Дали сте за или против, няма значение. Отвърля се. Госпожа Гийом, искате да кажете нещо? Извинете ме, имам чувството, че сме пропуснали някои от измененията. 68, 70, 71 всички те отпадат, защото изменение 69 а, беше отхвърлено. Поне е такова моето впечатление. 70, трябва да гласуваме 70 71 72 Да гласуваме първо 70 За 70 Защото пропуснахме тези три изменения. 70 за, против, въздържали се. Трудно е да се каже какъв е резултатът, да проверим с системата. Изменение 70 моля гласувайте. Close the, close the vote. Преустановете гласуването. 25, in... 25 за, 28 против, един въздържал се. 71. За, против, въздържали се, отвърли се. Същото е положението. 72. За, против, въздържали се, Приема се. 73-то вече го гласувахме и го приехме. Стигаме до компромис 9. Приехме първата част. Отпадна втората. Така, стигаме до изменение 75. Моля да вдигнете ръка по изменение 75, който е за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се. Трудно е да се каже какъв е резултата. Не успях да видя. Моля, гласувайте в системата. 77. Край на гласуването. Е, НДП с един глас повече. Please. Okay, now it's fine. Сега е наред. Да. 25 за 26 против, двама въздържали се. Отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Да проверим системата. Край на гласуването. 25 за, 29 против. Отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, Отхвърля се, компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до изменение 12 Компромисно изменение 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. На следващо място 80, 91 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 13. Две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против въздържали се. Проверка в системата. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 за, 32 против. 92 за. Против. Момент, извинявайте, то отпада. Стигаме до 96-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 101 за. Против. Въздържали се. Да проверим с електронната система. Моля, гласувайте. Гласувайте. Преустановете гласуването. 25 за, 28 против. Отхвърля се. 102 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Да проверим. С системата, моля, гласувайте. 25.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 Край на гласуването. 41 за, 12 против, няма въздържали се, извинявам се. Не видях, че е такъв резултата. Компромисно изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 17, две части за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Да проверим втората част на компромисно изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 14 за, 40 против. Отхвърля се. 118. Момент, стигаме до 122. 122. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 123 за. Против. Трудно е да се види резултата какъв е. Моля, вдигайте ръка. Още веднъж. 123 за. Против. Въздържали се. Искам да проверя с системата. Не мога да кажа така какъв е резултата. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 за, 13 против, 18 въздържали се. Приема се. 124 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се. Да проверим с системата 127. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 за, 29 против, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отвърля. Да проверим. Все пак. 129. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27 за, 25 против. Приема се. 131 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но искам да проверя със системата. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 за, 36 против, отхвърля се.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 140 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Но не видях как гласуваха социалистите. 142 за, против, въздържали се, приема се. 143 за. Момент. Гласуваме само втората част. На 143 за, против, въздържали се, приема се. 141 отпада. 139 за. Против. Въздържали се. Приема се. 144 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. 145 за. Против. Въздържали се. Да проверим със системата. 145. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 за, 29 против, отхвърля се. 146 за, против, въздържали се. Трябва да проверя, съжалявам. Не си вдигате ръката. Моля, гласувайте. Преустановете гласуване. 24 за, 29 против. Отхвърля се. 147. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 148 за. Против. Въздържали се. Приема се. 149 и 150 са идентични. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим с системата. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 28 за, 26 против. Тоест 27 против, така или иначе минава. 156 за, Против. Мисля, че се приема. 158 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 159 за. Против. Трудно ми е да преценя. Искам да проверя със системата. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 305 за 18 против. Приема се. Стигаме до съображението от Пенбила. Първо изменение за против. Въздържали се. Трябва да проверя. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 за, 29 против. Отхвърля се. Второ изменение за, против. Мисля, че се отхвърля. Трето за, против. Въздържали се, отхвърля се. Шесто за. Против. Въздържали се. Да проверим. Шесто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 за, 29 против. Отхвърля се. Пето изменение за. Против Въздържали се, приема се. Четвърто изменение за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 18, две части, първата част за. Против, въздържали се, приема се. Втората част за. Против, въздържали се, приема се. Всички бяха за. Проверка ли искате? Прието е. Компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Електронен режим на гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 47 за, 4 против, 2 въздържали се. Поздравления, госпожо Фон Майер. И последната точка за гласуване днес проекто становище за наказателно-правните санкции, приложими за търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара. Докладчик госпожа Боскорт. Предлагам да пристъпим незабавно към гласуване, ако докладчика не иска думата.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 против, въздържали се, приема се. Стигаме до окончателното гласуване, електронен режим на гласуване. Моля, гласувайте. Please vote. The vote is closed. For... Край на гласуването. 45 за. Няма против. 4 въздържали се. Поздравления, госпожо Боско.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 Okay, I, I uh, continue. So I will give the floor to Mr. Fontana first and... Така давам думата на господин Фонтана първо и след това на представителите на комисията и на председателството. Господин Фонтана. Благодаря, госпожо председателстваща. Става въпрос за регламента, по който комисията Либе трябва да даде своето становище. Фонда за обежище и миграция и Фонда за вътрешна сигурност. Те са свързани с многогодишната финансова рамка. Комисията предлага създаването на хоризонтален регламент, който да въжи за всички фондове. Този регламент е част от пакет от 4 регламента и е част от програмирането на Европейския съюз в връзка с вътрешната сигурност, контрола и така нататък. Промените, които сега трябва да се предприемат, отиват в три посоки. Принципът на субсидиарност трябва да бъде в центъра на а, процедурата, също така участието на местните власти и а, упростяването на процедурите. От това не бива да страда обаче фазата на контрол. Голямата част от измененията, предложени от нас, се отнасят за принципа на субсидиарност в общите принципи се изисква да се вземе предвид специфичния контекст на всяка държава членка. Също така и с оглед на политиките и приоритетите на Европейския съюз. По член 3 има предложение на комисията, което се ограничава в тясно сътрудничество с държавите членки. Това засяга и местните и регионални власти. Принципа на субсидиарност се намира отново и в принципа за прозрачност. Всяка държава членка има повишаване на участието на приноса от фонда на 90%. Местните и регионални власти също бяхме споменати. Те ще подпомагат комисията в осъществяването на контрол в съответната фаза, без това да вреди на взаимоотношенията между държавите членки и комисията по член 9. При приемането на съответните разпоредби за функционирането на тази система се съдържат в член 29. Ние имаме две предложения за изменения. От една страна става дума за изграждането на система за мониторинг към всеки фонд и подпомагане в извънредни ситуации. Член 8 Тук предвиждаме а, същия механизъм за наблюдение към трети държави, както предвижда член 9, алинея 2а. Ролята на парламента ще бъде а, консултативна. Тя се съдържа в а, три различни члена на предложението на комисията. По отношение на ролята на парламента мога да ви успокоя, че тя няма да отслабне. Тоест, ако комисията трябва да окаже съществена подкрепа, то парламентът трябва да бъде уведомен. Това се съдържа в член 8 или не 4. Освен това, има още редица изменения за подкрепа на принципите, които току-що изложих. И принципно смятаме, че предложението на комисията е добро. Опитахме се да увеличим значението и включването на местните органи и власти. Разбира се, че 27-те държави членки имат е, много различна администрация на местно ниво и не винаги ще бъде лесно да бъдат включени местните и регионални власти, но именно за това обръщаме внимание на принципа на субсидиарност, така че всяка държава да може да прецени по какъв начин може да включи своята администрация в най-подходящ начин. Ако имате коментари и критика, съм готов да ви отговоря. Благодаря ви много. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за обясненията. Искам само да направя разяснение на някои от подигнати от него въпроси. ние приветстваме привличането на органи под, на поднационално ниво, на местни органи, и подчертаваме колко е важно партньорството между страните членки. Така че благодаря на докладчика за тези предложения. Разбира се, ролята на страните членки в системите за управление и контрол в никакъв случай не трябва да се разводнява, като се прехвърлят отговорности на регионалните и местни власти. Така че трябва да бъдем много внимателни, когато се позоваваме на поднационални органи на властта. В 13-то изменение към 12-ти член, където се споменават също регионалните и местните органи на властта, доклада предлага те да разработват национални програми но това може да стане, когато има нови обстоятелства. Ние бихме искали да имаме многогодишни програми, които не трябва, да не трябва да се актуализират непрекъснато. Тоест, принципа за многогодишното програмиране е важна отличителна черта на тези фондове. Искам да подчертая следното. Първо нещо, което споменахме още днес сутринта във връзка с фонда за вътрешна сигурност, управление на границите и визите. Ставаше дума за междинен преглед. Докладчика иска това да стане на 1 юли 2016. Според нас ще бъде много рано. Повечето от дейностите ще са едва започнали и до средата на юли през 2016 ще бъде трудно да можем да преценим как работят програмите и тяхното финансиране. А, ще трябва докладите да представят подробни доклади за изпълнението до март 2017 година, така че бих помолила докладчика да преразгледа тази дата. Същото се отнася и до фондът за обежище и миграция и фондът за вътрешна сигурност. Искам също така да спомена въпросът за спешната помощ, която се споменава. Необходимо е комисията да информира съвета и парламента, когато тя реши да оказва подобна спешна помощ. Но искам да кажа, че комисията може да реши след като информира парламента и съвета не би трябвало а, с подобно изискване да забавяме спешната помощ. Трябва е да намерим някакъв друг начин да информираме парламента. Също така необходими са а, конкретни системи за а, спешна помощ към всеки фонд. Ние сме съгласни, че спешната помощ, както и всяка друга помощ, трябва да бъде внимателно наблюдавана но едва ли трябва да предвидим отделна специална система за наблюдение на средствата по този фонд. И още нещо. Приветстваме подкрепата на Европейския парламент за новите идеи, които ще ни дадат възможност да водим диалог с всяка отделна страна членка във връзка с програмите, програмирането на средствата по двата фонда бихме искали да информираме редовно Европейския парламент за резултат от, от тези разговори, но смятаме, че формално официални консултации за всеки диалог, ако се изисква, ще забавят тези разговори и ще намалят а, възможността ни за маневриране. Трябва да помислим как да е, осведомяваме редовно парламента по друг начин. В 15 и 16 изменение, които се отнасят до националните програми, докладчика иска по-голям подробност, ниво на подробност в статистиката и подробните бюджети. Разбира се, ние сме съгласни, че а, данните трябва да почиват на статистически данни и да бъдат колкото може по-точни. Но е необходимо да а, е, имаме достатъчна гъвкавост, е, за да могат програмите редовно да се изменят. Иначе е, ще нарушим принципа, който се опитваме, на който се опитваме да се опрем, когато става дума за преценяване на целевите рамки. И в 15-то измерение докладчикът предлага одитният орган да бъде частна фирма. Според нас одитният орган трябва да бъде публичен орган, който да има цялостна отговорност за мнението по одита а, във връзка с декларацията уверение за надежност и точност на данните. Разбира се, одитният орган може да ползва помощта на частни а, компании, но а, едва ли трябвало а, да, би трябвало да препоръчваме целият този процес а, да бъде възлаган на някакъв външен орган. Ще приключа до тук. Благодаря. Сега господин Флоридес, а от представител на Кипърското председателство. Благодаря. Ще се спра на начина по който а, се подхожда към пакета от четири регламента и а, неговото място в многогодишната финансова рамка. Ние създадохме специална работна група, за да постигнем по-добра координация на дейностите и да съгласуваме по-добре съдържанието, по-специално по управлението на двата големи фонда. Съветът вече проведе три четения по тези два фонда и иска да направи обсъждане с държавите членки по тези въпроси. Става въпрос за постигане на съгласие по всички останали отворени точки. Целта ни е да получим мандат и да започнем процедура на съвместно вземане на решение с парламента. Съветът също иска упростяване на процедурата и постигане на по-голяма гъвкавост при прилагането на програмите. Ние приветстваме предложението на комисията. Също така приветстваме и доклада на господин Фонтан и се надяваме на добро сътрудничество. First. Сега госпожа Дион. Благодаря. Госпожо председател, аз ще говоря и от госпожа Файон, която не може да присъства днес и ще и прочета това, което тя ми е дала. Като се има значението и сложността на регламента, а, а, в средината на първата обмена на мнения не сме имали среща на докладчиците в Сянка съжаляваме това състояние на нещата и е, затова не можем да приемем проекта за доклад, така както той е представен от докладчика. Проблем ли има? Que très technique, la proposition de règlement est d'une grande importance car il faut... Става дума за три важни финансови инструмента в областта на правосъдието и вътрешните работи и съжаляваме, че проектът за доклад не отговаря на изискванията. не са изложени мотивите, които дават основания за определени изменения, които биха позволили на по-широка дискусия за доклада. Някои от измененията са доста повърхностни, като се има предвид сложността и техническият характер на регламента. А, същото са, а, включени са някои от забележките на, по време на първите а, разговори по този въпрос. Без а, доводи, а, които да подкрепят а, измененията, е трудно да се а, стигне до мнение. Надяваме се, че ще бъдат а, внесени съответните а, а, разяснения. Госпожа Файон би искала да участват всички заинтересовани страни, неправителствени организации, експерти и така нататък от страните членки, за да може да се а, подготвят националните програми. Госпожа Файон също така би оценила повече разяснение за борбата с корупцията, измамите и други незаконни дейности, а, и както и работата на Европейската служба за борба с измамите. За тази цел трябва да се работи в тясно сътрудничество с колегите от комисията Крим. Госпожа Файон също така иска по-нататъчни обяснения за приложното поле на спешната помощ и кои ще бъдат бенефициентите на тази помощ. Те трябва да бъдат добре информирани за целите и приоритетите на националните програми. Sorry. Ich habe den Namen Kirkhope gehört, daher habe ich mich nicht Извинявам се, чух друго име. Но сега искам да направя в началото още едно, една забележка. А, едва ли има друга комисия, която толкова зле планира графика на своето заседание. Това, разбира се, не е ваша вина, но моля ви да предадете на секретарията да а, планира по-добре. Имах среща в 5 часа, след това имам още една среща, която ще пропусна. И в общи линии никога не спазваме дневния ред, който е обявен. Просто е много проблематична работата в тази комисия. В другите комисии, извинявам се за това, което ще кажа, няма такъв проблем. Сега няколко забележки във връзка с доклада. Една положителна забележка. Господин Фонтана в подкрепа на предложението на комисията също така спазва изискванията за последователност на предприятите действия с държавите членки а, общите принципи и съотношението между разходите и ефекта а, са взети под внимание и също така изискването за устойчивост е съблюдавано. По отношение на органите, член 23, имам въпрос към комисията. Дали тук наистина, ако има три органа, които са упоменати, е, може да се говори за упростяване. Една, един орган се занимава с администрацията, друга се занимава с контрола и смятам, че аудитиращият или контролиращият орган може да бъде част на компания, която е независима. Но моят въпрос към комисията е дали действително има нужда от три различни органа. По-скептичен съм към други части от доклада. а, именно когато докладчикът споменава, че комисията, държавите членки, както и, и регионалните местните власти трябва да работят в тясно сътрудничество. Не мога да си представя как това ще се осъществи на практика. Става въпрос е пак за най-различни местни и регионални власти от от а, държавите членки, които са организирани по съвършено различен начин. Имаме централистични държави, имаме федералистично управлявани държави и тук ми се струва, че ще има проблем с реализирането на това изискване. И ако навсякъде местните регионалните власти биват привлечени за сътрудничество, трябва да се направят някои промени – за тези регионални местни органи, а именно те трябва също така да работят ефективно, така че изискванията към всички участници в процеса да бъдат едни и същи. Аз мятам, че е по-уместно да се придържаме към предложението на комисията, а именно да се работи на ниво държава членка, където в отделните държави, разбира се, има изискване за сътрудничество с а, а, местните власти, но всяка държава може да взема решение по какъв начин да го осъществи. Тоест, а, предложението на комисията ми се струва по-лесно осъществимо. Ако Става въпрос за фонд за развитие и местни програми за развитие са свързани с програмите на държавите членки, както гласи член 12. Това ми се струва по-добре. От предложението на докладчика местните регионални власти да бъдат въвлечени в активно партньорство. По отношение на диалога, споменат в член 13, докладчикът е на мнение, че политическият диалог трябва да се води в сътрудничество с парламента и във всяка държава членка. Тук отново си задавам въпрос за осъществимостта. Ако парламентът трябва да преговаря с всяка държава членка отделно, съм на мнение, че предложението на комисията е по-подходящо. Именно осъществява се политически диалог, той е в интерес на държавите членки, но се води на друго ниво. Член 14 става въпрос за финансирането. Тук тази забележка вече беше направена. Не смятам, че е възможно да се направи балансирано бюджетно предложение, при положение, че някои, държа... някои програми вече са в ход. Планирането. Извинявам се, прекъсва пред... председателят. Трябва да побързаме, така че бъдете кратък. Извинявам се. Да, сега свършвам, казва господин Пиркер, но имаме едночасово закъснели. И сега последните, които трябва да се изкажат, не получават достатъчно време. Ще бъда максимално кратък. Предложението за бюджет. Не смятам, че може да се направи бюджетно предложение за всяка отделна програма в държавите членки до 2020 година. Тук се планира година за година. И смятам, че предложението на комисията за план на финансиране на комисията е по-подходящо. Сега имах доста други забележки, които няма да имам възможност да направя, защото просто планирането на графика за заседанието е съвършено неуспешно. Още веднъж, господин председател, искам да обърнете внимание на секретарията да прави реалистични реалистичен дневен ред за едно заседание, защото а, не искам да бъда поставен под а, този натиск а, и да не мога да се изкажа, да кажа всичко, което имам да кажа. Благодаря, господин Пиркър. We have this problem. We, we, we have... Наистина има проблем. Два часа гласувахме, ни остават още 4 точки. С предвидено време само един час. Ще помолим преводачите да останат максимално, но така или иначе пак ще имаме проблем. Имайте преди това. Остават ни 4 точки. Всяко от тях се счита от съответните докладчици и докладчици сянка за най-важния въпрос. Така че моля за вашето съдействие да се справим за оставащия част. Госпожа Гелер. Комисията дава общи насоки, държавите членки определят правилата. И аз оценявам всичко, което касае ползите от програмите, но все още имам проблеми, че проектите, ако не бъдат изпълнени, получават още повече парични средства. А сега по самия доклад. Съгласен съм с акцента, който се поставя върху оценката и наблюдението. Даже може да се засили тази част. Проблема ми е последното изменение, 300, в което се прави изключение към правилото за това, че всички оценки трябва да са обществено достояние. Аз не съм съгласен с това. Мисля, че много неща в момента се не са обществено достояние. И на последно място въпросът ми е какво точно означава граждански орган. Комисията за последно изказване, преди да минем към следващата точка. Само искам да напомня на парламентарната комисия, че всичко е в резултат от дискусиите в съвета. Ние изготвихме справка за конкретни аспекти от предложението, което е изпратена на секретарията на парламента. Надявам се, че разполагате с документа. Относно въпроса за различните контролни органи, моля обърнете внимание на формуляр 4 от системите за управление и контрол, в който се представят аргументи за предложението и се обсъжда член 56 от предложения финансов регламент. Относно партньорствата и правилната забележка е, че в държавите членки има различни структури на регионални и местни власти. Комисията напълно си дава сметка за това. Затова и в проекта ни ясно е записано, че партньорството се реализира в съответствие с националните правила и практики. Смятаме, че е важно да се стигне до публични органи на ниво под националното и те да участват в изпълнението на програми, особено в сферата на интеграцията, но не само там. Това са основните забележки. Бе казано нещо за изменение 16 риска да нямаме прекалено голяма строгост в бюджетните елементи на националната програма. Това е свързано с нещо, което вече казах. Според мен, националните програми не трябва да са толкова, програми, толкова строги, че да изискват често променяне. Ще бъда максимално кратък, господин председател. казва господин Фонтана. Благодаря за предложенията, за отправените критики. Нямам намерение да има по-сурови условия с въвеждането на ниво под националното. Напротив, органите на това ниво трябва да подпомагат националното ниво при изпълнението на политиките. Не искаме повече бюрокрация, просто искаме местните власти да помогнат при такива програми, без да се увеличава бюрокрацията. Иначе просто няма да има смисъл от всичко това. Относно бюджета на 1 юли 2016 ще видим въпроса отново, ще поговоря с комисията повече по този въпрос. По останалите въпроси съм на разположение на колегите. Имаше проблеми с комуникацията с някои докладчици, с някои, които ще се опитаме да отстраним максимално бързо. Благодаря. Благодаря, господин Фонтана. Казва председател, крайен срок за изменение 5 септември, 12 часа обсъждане на измененията в комисията, 10-11 октомври. Ориентационно гласуване, предведено е за ноември. Съгласни ли са? Добре. Действаме бързо, минаваме към следващата точка, номер едно. Фонд обежище и миграция. Докладчик госпожа Силви Гион. Искам да ви напомня, че положението е отчаяващо. Имаме още 4 точки, само един час не оставя. Не забравяйте за това, тъй като това ще изисква драконовски усилия. Заповядайте, госпожо Гион. Благодаря. Съвсем телеграфно искам най-напред да кажа, че аз много добре посрещнах предложението на комисията, по-скоро предложенията на комисията. Защото не може да говорим за а, убежище и иммиграция без връзка с а, другите а, регламенти. необходимо е да се внесат някои подобрения, за да се постигнат стратегическите цели на съвета, на В няколко думи, проект от доклада, който ви представям и измененията, които са внесени, отговарят на предложението на комисията, създаването на един по-ефикасен инструмент, по-гъвкав, по-всеобхватен. И ако се опитваме да упростяваме, трябва да се опитаме да го приспособим по-добре към нуждите, за които става дума. Сега нещо за измененията. за да се оценят различните цели, е необходимо да имаме по-добри показатели и да се включат качествени показатели, показатели, които да оценяват качеството. Ще разговарям с комисията по този въпрос. Това първо. Второ, някои от измененията целят да премахнат вътрешна противоречивост при използването на различните видове инструменти, които не са по едикъв начин в различните текстове. Трето, трябва тези финансови дейности да осигурят добавена стойност, да спомогнат за постигането на целите, съответно на политиката на Европейския съюз. Четвърто, да се гарантира справедливо разпределение на средствата. Нещо, което спомена господин Фонтана. Тези средства трябва да отговарят на нуждите и на реалностите в страните членки. И казах да има справедливо разпределение на ресурсите. И за това би трябвало да водим диалог приобщаващ диалог е, и да има задължително партньорство между страните членки и публичните органи, както и различните заинтересовани страни и международните организации, които имат отношение към тези въпроси. Пето, по отношение на новите приоритети на външните измерения на нашата политика, е, това е нещо, което не мога много ясно да формулирам, но все пак ще го кажа е, мерките, е, които ще се финансират по този фонд, трябва да бъдат в унисон с е, външната политика на Европейския съюз. И смятам, че ще бъде полезно е, да се намерят допълнителни инструменти. За да може да избегнем също така объркването и взаимното застъпване в различните инструменти за финансиране – е необходимо да се даде работна група, която да осигури по-добра координация между различните служби и различните европейски органи, пак във връзка с това външно изменение на външната политика на Съюза. Шесто, свършвам, господин председател, предполагаме също така по-добро дефиниране на мерките, свързани с а, а, участието на Европейския парламент на определени етапи от използването на фонда Обежище и миграция. тук става дума и също така и за междинният преглед и актуализиране. И девети девети пункт, който се отнася до солидарността, член 80 и трябва на всяка цена да участва а, тук. И вместо да коригираме предложенията на комисията, предлагам в духа на член 18 да направим съответните изменения, за да изпратиме съответно послание до съвета, това да бъде позицията на парламента по този въпрос. Благодаря, госпожо Гиом. Ще помоля комисията само да се спре на най-важното, на абсолютно необходимото. Госпожо, госпожо Пайк. Благодаря. Днес сутринта взех отношение по въпроси, които са относими и към този доклад, а именно графика на средносрочния преглед е, и въпроса за процентното изражение, не абсолютните стоености. Няма да повтарям своите забележки, просто искам да призова докладчика да помисля за идеята за качествени показатели. Разбираме каква е целта, но все пак се нуждаем от показатели, които могат да се измерват, за да има полза от тях. Подкреп изискваме нейната подкрепа за партньорството, което е много важен елемент, който се покрива от фонда за обежище и миграция. Мисля, че това ще отправи сигнал към държавите членки, които принцип гледат с неохота на партньорството. Относно външното измерение на фонда, това касае фонда за обежище и миграция, но също и раздел граници и визи от фонда за вътрешна сигурност. Много важно е комисията, дипломатическата служба да работят съвместно, да се допълват взаимно. Не сме убедени, че докладчика, подхода очертан от докладчика е най-подходящия, тъй като предвижда тежка трудоемка процедура. Принципно приемаме измененията на докладчика за командироването и преместването, но ни е малко трудно да разбереме какъв е подходът му за дефиницията на членове на семейството. Готови сме по тези и по други въпроси да продължим доброто сътрудничество с докладчика. Председателството иска ли да каже нещо? Благодаря. Ние имаме същата стратегия а, на съвета. Тя въжи за а, този фонд. Вече сме направили три четения и съветът предлага да продължим обсъждането на този въпрос, за да постигнем съгласие с парламента за разширяване на хоризонталния аспект. Смятам, че съветът и парламентът могат да се доближат доста, защото солидарността е една от, един от приоритетите на председателството, както беше споменато и днес сутринта, и това ще бъде взето под внимание в работната група. Благодарим още веднъж на докладчика госпожа Геом. Имаме един докладчик в сянка тук, господин Таварис. ви моля да бъдете кратък. Благодаря. Днес ще говоря португалски. Съвсем накратко искам да направя няколко забележки. Първо, да обърна внимание на това, че много добре си сътрудничихме с докладчицата. Това сътрудничество беше много положително. Аз подкрепям нейният основен подход и искам да отправя препоръки към комисията и към съвета, които са следните. Позицията на парламента и на моята политическа група са насочени към постигане на повече гъвкавост и привнасяне на гъвкавост. Но можем да постигнем тази цел само ако парламентът има право на демократично право на контрол върху изразходваните средства. А отделни части на този фонд и особено средствата за бежанците трябва да бъдат ясно разграничени спрямо останалите средства в фонда. В момента имаме, например, средства за преселване. Не могат ли те да бъдат използвани за обратно връщане, за редмисия? Дали не могат да бъдат прехвърлени тези средства? но докладчика вече е свършил много добра предварителна работа и моите забележки подкрепят тази посока в случай, че а, тези условия бъдат изпълнени, аз също подкрепям а, предложеното от докладчика. Сега господин Бронс. Интересувах се от това, което каза господин Алварес току-що. Да не се заделят средствата, средствата да не отиват за връщане, ако са заделени за презаселване. Доколкото разбрах миналата седмица, парите за връщане и за презаселване са всичките на едно място, в един кюб. Тоест няма разделение. Не знам дали правилно съм разбрал. Thank you for making it so brief. Now. Благодаря, че бяхте толкова кратък. Сега да минем до окончателно, на окончателното изказване на госпожа Гийом. Преди това има ли други желащи за думата? Няма. Госпожа Гиом. По отношение на качествените показатели, когато се говори за качествени показатели, винаги съм заедно, мога да кажа, че те макар и качествени, също могат да бъдат измерими. И като се... Не, така както са количествените критерии когато става дума за анализ, за страна на происход, при убежище, това са неща, които могат да се измерват. По отношение на дефинирането на понятието семейство, членове на семейството, тук може да има различни възгледи, може да разговаряме. Благодаря, госпожа Геон. Точно за това става дума. И е, да ви кажа графика. 5 септември, срок за внасяне на изменения. В, в, в, е, е, на обед. 5 септември на обед. Това приключваме под тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата точка. Тя е точка 22. Положението с основните права, стандарти и практики в Унгария. Е, Европейския парламент е, прие резолюция по този въпрос на 16 феврари 2012 година. Важна е резолюция, която разчисти пътя за изготвяне на доклад относно положението с основните права в Унгария. Господин Праварес представя работен документ, особено за независимостта на съдебната система и най- последните събития в Унгария. Ще чуем господин Тавареш и след това ще имаме възможност за кратка дискусия, като не забравяйте, че времето лети. Господин Таварес. Благодаря, господин председател. От последния път, когато обсъждахме тази тема в тази комисия, какво стана от тогава до сега? Вече имахме една делегация ад хок, която ще бъде в Будапешта през септември от 24 до 26 септември. Разбира се, работим в тясно сътрудничество с унгарските власти, за да подготвим посещението на делегацията колкото може по-добре. И за да изпълним едно от обещанията, които дадохме при, по време на първата дискусия на тази тема, искаме нашия подход да се основава на фактите, да бъде изчерпателен, за да установим какво всъщност става в Унгария. Както се изисква от нас и резолюцията от 16 февруари. Значи необходими са работни документи, Първият подобен документ, който сме подготвили, се отнася до съдебната система в Унгария. Колегата Франк Енгел е, се съгласи да подготви този работен документ. Други работни документи също ще бъдат подготвени от докладчиците в сянка, от другите групи, за да можем да получим една колкото може по-пълна картина, колкото може по-плуралистична и цялостна картина а, на положението на нещ, състоянието на нещата. Господин Енгел а, ще представи съдържанието на този документ. Той се отнася до двата основни закона, приети от унгарският парламент – за създаването на национална правна съдебна служба. Единия, другия във връзка с пенсионирането на съдиите и кои случаи, как и къде да се, кои дела, как и къде да се гледат този документ се отнася и до Конституционния съд и като цяло до независимостта на съдебната система в Унгария. Както всички знаем, независимостта на съдебната власт е основен елемент от разделението на властите, нещо, което, на което почива демократичната уредба в страните членки. Бе ни обърнато внимание, че някои аспекти от е, някои страни от законите е, за съдебната власт са били изменени е, в последно време. Документът ще отрази тези промени. Те все още не са отразени, но ние ще направим толкова варианти, толкова версии на нашия документ, колкото е необходимо, за да отразим и тези последни промени, щом получим превода на съответните текстове от унгарските власти. Мисля, че за момента ще трябва да се огранича до тук и очаквам е, с интерес да чуя мнението на колегите за да започнем и, и работа с, с авторът на този документ, господин Франк Енгел. Благодаря, господин Таварес. Сега имате думата. Господин Енгел, може би вие а, трябва да кажете първи какво мислите по този въпрос. Благодаря, господин председател. Мисля, че започнахме подготовка на документа за съдебната система в Унгария. Ще има и други документи. Трябва да спазваме обичайните срокове, необходимо е материалите да се преведат и така нататък. И докато работехме, докато подготвяхме документа, докато се извършваше превода, междувременно, както често се случва, унгарските власти са бяха в непрекъснат контакт с Венецианската комисия, е, за да установят точно какви промени трябва да внесат в е, унгарското законодателство и подобни промени са приети на 2 юли, точно преди една седмица. И значи сега имаме в ръцете си документ, който ще трябва да бъде променен. Благодаря на докладчика за неговото участие и разбиране на този процес. Ще има и други версии на този документ, защото това, което е той, в момента няма да остане същото. Значи ние искаме да подготвим един списък на въпросите, които трябва да се проверят. Е, когато отидем в Унгария, искаме да установим дали обвиненията, които се отправят, са е, основателни и да дадем възможност на унгарските власти да кажат е, докъде са стигнали в коригирането на тези законодателни актове. Но uh, uh, разбира се, нашето забавене няма да помогне. Сега пред, пред нас трябва да. Пред нас стои въпроса да включим най-новите законодателни промени в Унгария в картината, която представяме. И това ще бъде основата за разговорите, които ще водим в Унгария през септември. Процесът, разбира се, продължава. А, казва ми се, че положението и сроковете, които се отнасят за съдиите, в момента продължават да се променят. Законите, приятите законодателни текстове продължават да бъдат променени. И ние трябва да отразяваме тези промени в реално време, така да се каже. И в заключение трябва да кажа нещо, което казах и миналата седмица в Страсбург, господин председател. Като се има предвид, че унгарските власти още от самото начало се вслушваха в, предложенията и направиха големи, положиха големи усилия за внасяне на законодателните промени, които очаквахме от тях. И като се има предвид, че този процес няма да трябва безкрайно, вероятно той ще приключи през следващите няколко месеца, а не години, тогава в светлината на всичко това трябва така добре да помислим за нашия график. Защото ако се дадем прекалено дълго, може да се окаже, че нашия доклад няма да отразява реалното състояние на нещата в Унгария. Събитията ще ни бъдат изпреварили, така да се каже за да може парламентарните институции е, да преценят възоснова на нашия документ, доколко основателни са нашите искания и решения. Значи трябва да разширим документа, за да може да отразим по-пълно състоянието на нещата и да се споразумеем за график, който ни позволява да приключим работата толкова бързо, колкото настъпват промените в Унгария. Благодаря. Господин Енгел, ако се не лъжа, видях някой да дига ръка. Господин Бронкс, иска ли някой друг да каже нещо по този въпрос? Интверд, първо и след това господин Бронкс. Whatever. Thanks. Um, yeah, I, I'd like to... Искам да изкажа благодарност на докладчиците за свършената от тях работа, а също и за посланието, което са избрали. Положението ясно показва, че Европейският съюз не разполага с адекватен инструментариум за решаването на подобни положения. Всичко се разработва в крачка при това положение и мисля, че вашия подход е много разумен да се придържаме към фактите. Така се осигурява необходимата прозрачност, според мен, след като приемем доклада, може би е хубаво да проучим какъв е ефектът от подобен инструмент да се проучва положението в държавите членки, понеже ми се струва, че има и други кандидати за подобен обстоен анализ на положението, включително и моята страна. Имам един въпрос. Значи, чух една история, не знам дали е вярна. Доколкото разбрах, преди седмица съдия е отстранен от длъжност, тъй като е отправил критики към правителството. Тоест, мотивите нямат нищо общо с законите, а с начина по който се предлагат те. Вярно ли е това, което научих? Госпожа Гал иска да се включи първа, за да вземе отношение. Искате ли? Преди да дам думата на господин Бронкс. Няма да навлизам в подробности. Между другото, това, което казахте е вярно, тази история. Искам да се спра на по- повече на казаното господин Енгелс, а именно, че това е една текуща промяна в Унгария. Министър-председателя с гордост заяви на пленарно, че са прияти повече от 300 закони за една година в Унгария. Не само нашата комисия не може да следи положението, а и унгарските юристи и те не могат да се справят с подобен обем нормотворческа дейност. Е, затова във връзка с това, което вече обсъждахме, много важно е наистина да отидем на място в Унгария, да разгледаме тези конкретни казуси. Едно нещо е човек да разглежда законодателните аспекти на проблеми, друго, не по-малко важно е да се видят какви са последиците, от процеса на изпълнение по местам. Не мисля, че имаме достатъчно време да навлизаме в подробности, но просто искам да кажа, че е наистина много важно да се проведе тази мисия, да се отиде на място, да видим какво е положението в действие в Унгария. Госпожа Гал и след това господин Бронкс. Не съм запозната с конкретния казус, но това, което знам особено във връзка с промяната прията на 2 юли, е, че има решение, възможност да се сезира съда. Това ясно е заявено в новите прияти изменения. Също и въпросът като цяло се разглежда от Конституционния съд което показва, че да, институциите в Унгария работят и разглеждат тези казуси. Напълно съм съгласен с господин Енгел, че е важно да се види какво е променено, какво е прието по време на целия този процес. Ако разгледате това, което се случва в други държави членки, надявам се, че Унгария няма да е най-лошия случай. Господин Бронкс. Желателно е за назначаването и несменимостта на съдиите всичко да е наред, за да има независимост. През 2006 в Обединеното кралство със създаването на комисията за назначение в, в съдебната система до тогава всичко бе в ръцете на политиците на канцлера. Много от действащите сега съди с назначение по старата система, което може би обяснява някои от странните резултати от съдебно диране, особено във връзка с войната в Ирак. По-важно според мен е поведението на съда. В много държави членки има такива закони, които пречат на свободата на изразяване държави, съда изобщо не устоява правото на изразяване. Аз нямам нищо против Унгария и да я сочим с пръст. Мисля, че това е повод всички да се вгледам в собствената си държава и да видим как се държат там съдиите. Следващия оратор. Това, както казахте, е само част от нашата текуща дискусия. На тема Унгария отбелязах се всичко, което бе казано. Само искам да кажа, че устарелостта на документа не е непреоделим проблем. Ние ще добавим последните данни, които научихме от Унгария. Относно принципната забележка, че положението е динамично и се развива, ами това е така всеки доклад в парламента е различен. При всеки един доклад, който касае върховенство на закона, демокрацията, правата на човека, е нормално да има развитие, има хубави и лоши новини. Ние просто трябва да следваме темпото в Унгария да сме в течение на новините от там, законите, които се приемат, решенията на парламента. Искам да помоля всички депутати да ми предават наличната от тях информация. Винаги са добре дошли да водим обсъждания по досието относно графика. Предстои наскоро много важно събитие, именно мисията в Унгария. Този работен документ и другите документи, които ще се изготвят в близко бъдеще, ще послужат за подготовка на делегацията. След като се върнем от Будапешт, ще преразгледаме всички документи на фона на информацията, която сме събрали тогава и ще представим документа във възможно най-окончателен вид. Работните документи са подписани от докладчите в на политическите групи. и ще послужат за основа на крайния доклад. Това ще е начин на работа, независимо от различните ни мнения, които може да имаме. За момента ми се струва, че подхода е градивен и се ползва с подкрепа. В заключение, две неща. Първо, относно Венецианската комисия – Както се каза, последните промени в закона за съдебната власт в Унгария с оглед написаното от Венецианската комисия. Тя е изготвила много добър доклад, който според мен се счита за еталон от всички за оценката на положението на съдебната власт в Унгария. Ние стъпихме здраво върху доклада на Венецианската комисия. Мисля, че всички проявяват интерес към мнението на тази комисия за последните промени в Закона за съдебната власт в Унгария. На второ място, в дебада се споменах и за други държави членки. Разбира се, днес обсъждаме Унгария, но е от особено значение нашата комисия и парламента като цяло да следи обстановката в други държави членки. Много важно е да проявим същото ниво на енергия и внимание като това, което проявихме към Унгария. Като докладчик за положението в Унгария, като член на нашата комисия, според мен е важно да направим така, че да не ни подозират в двойни стандарти и дискриминация. Както сме казвали неколкократно, всичко опира до общите ни ценности, основните права в Европейския съюз. Мисля, че говоря от името и на всички докладчици в Сянка. може да решите на нас да следим със същото внимание и енергия всички останали подобни случаи. Благодаря на всички. Както вече казах, винаги съм готов да се слушам в мнението на който е да било член от комисията. Благодаря. Остават ни само 20 минути преди да приключи следобното заседание. Остават още два въпроса. И двата касаят колегата Салватория Колино, който е докладчик. Първия касае консолидирания бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2013. Всички раздели. Тук ще изслушаме представяне на проекта становището за измененията в бюджета за 2013. Документът е изготвен от колегата Яколино. Ще чуем негово изказване, може да чуем комисията и председателството. Само ще помоля техните изказвания да са кратки, за да определим крайен срок за изменения. Заповядайте, господин Яколино. Благодаря, господин председател. Сега ще се опитам да бъда съвсем кратък, тъй като нямаме много време. нашето проекто становище за бюджета 2013 година. Казвахме, че това е преходна година. От 2014 година встъпва в действие новата многогодишна финансова рамка. И през 2013 година вече трябва да отправим погледа си към бъдещето, бъдещия финансов период. Миналата седмица обсъждахме този въпрос в комисията и в рамките на триалога. Не сме съгласни с някои предложени от комисията съкръщения в бюджета. Ще започна с една, която смятам за особено важна точка. Това са програмите за борба с организираната престъпност. Европейският парламент взе решение да работи а, чрез комисия, която да формулира списък от а, приоритети на политическо ниво, именно за борба с а, организираната престъпност. Това е първата поправка, която аз предлагам именно съответно увеличаване на предвидените средства. Има и други аспекти, които касаят външните граници. 6.2 попада в тази посока съкръщаването на средствата за Европол, ЕАЗа, Еврожуст. Всички тези съкръщения са в различни раздели. Някои предложени от комисията съкръщения касаят много важни действия в областта на правосъдието и на сигурността. Те засягат агенциите. Ще се опитаме да им противодействаме. Дадохме едно предложение чрез секретарията. И в пленум също взех отношение по предложените съкрещения в бюджета за 2013 година. На 26 юни дадохме вече становище. Съветът също разглежда този въпрос Става въпрос за общото съкръщаване на бюджетите за плати задължения от 15 милиона. Това е съкръщение в бюджетите на отделните агенции. По отношение на Шенген, също така казахме, че има противоречия с е, съвета а, по механизма за оценка на шенгенското пространство. Не бива да отлагаме безкрайно, има нужда от ясен политически сигнал, за да можем да подобрим отношенията си с съвета. Евентуално решението може да бъде още веднъж преразгледано правно основание е, е член на 70 алинея 6 и е, парламентът е против това предложение, но тук искам да спра, за да дам въпрос на моите колеги да се изкажат. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Не. Други забележки от залата? Госпожа Келер. Благодаря. Вие споменахте Шенген и е, всички политически групи решиха да действат е, единно е, по някои въпроси от преговорите с съвета. Ние имаме, сме внесли изменения, които много ясно показват, че не приемаме позицията на съвета. А, например, отделянето на а, такива значителни средства, които да бъдат оставени в резерва. Благодаря. Господин Бронс. госпожа Гьонц. Обсъжда се целият бюджет, общия в на Европейския съюз за правосъдие и вътрешни работи. И въпросът е дали а, той отразява все по-нарастващото значение на тази област, като се имат предвид, имат предвид новите задачи и отговорности. Значи трябва да настояваме на нашата позиция. Е, съществуват сериозни проблеми, свързани с основните права. И мисля също, че трябва да за, за да решаваме тези проблеми, за борбата с хомофобията, с нетърпимостта и за други задачи, за, за, за съдебното сътрудничество, подготовка на полицейските органи. За всичко това са необходими средства. Ще има и непредвидени задачи. И още един въпрос, който споменах и по-рано. Разбира се, винаги ще се ситува дисбаланс между различните фондове. Дава се предимство, примерно, на фонда за външните граници и недостатъчно средства се отделят за интеграцията, фонда за интеграция. Така че надявам, че ще има известни корекции в тази посока а, по време на преговорите. Благодаря. Няма други изказвания, няма други забележки. Сега се пак думата давам на господин Яколино. По въпроса с Шенген. Беше казано, че можем да заявим резерва към бюджета, това би било стъпка, която достига твърде далеч. Трябва обаче да стане ясно, че съветът е допуснал тежка грешка при изключването на парламента от процедурата на съвместно вземане на решение и определенето на съответния член 70 алинея 6 като правно основание. но не смятам, че подобна стъпка би оправдала замразяването на средствата по отношение на основните права. И преселването на бежанци. Тук мисля, че вече сме намерили правилните формулировки и в нашето предложения, нашите коментари към бюджета, това вече е взето под внимание. Разбира се, че бюджетът трябва да отговаря на общата тенденция за економии. Комисията не коментира нашите предложения за изменения и се надявам, че тя е съгласна с тях. Сега ще кажа нещо за измененията. Като имаме предвид графикът за внасяне на изменения, не трябва да се забравя, че срокът за изменение, за внасяне на изменение е 27 август на обед. И ако нямате възражение, внасяйте измененията си на английски, за да може да не се налага превод и да действаме по-бързо. Няма възражения. Значи приемаме измененията да се внасят на английски. 27 август на обед е срокът за внасянето на тези изменения. В такъв случай ще може да гласуваме на 3 септември. И сега последна точка от нашия дневен ред. И по нея докладва също Салваторе Яколино. Фонд за вътрешна сигурност, полицейско сътрудничество, превенция и борба с престъпността и управление на кризи. Проекто доклад. Ще бъде представен доклада и след това кратки изказвания от страната, страна на комисията и председателството и това ще бъде всичко преди да излезем в летна вакансия. Господин Яколино, имате думата. Благодаря, господин председател. Това е последният въпрос от а, днешния девен ред. Може би вече трябва да правите усилие, за да се съсредоточите. Но тук става въпрос за един важен инструмент. Нашата комисия направи проверка в по-ранен етап и а, сега искам да ви представя фактите от а, нашия доклад. Става въпрос за борба, т.е. за инструмент за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи. И става въпрос за постигане на по-голяма гъвкавост, за да се отговори на предизвикателствата, свързани с економиката в сянка и борбата с трансграничната престъпност. Трябва да преразгледаме дефиницията организирана престъпност и дали тя отговаря и на други правни актове. Е, опитахме да дефинираме понятието критична инфраструктура и да го обвържем с обективни и измерими показатели. Например, броят на трансграничните акции или а, броят участници, а, хора, които са участвали в мерки за обучение а, при трансгранични акции. А, Разбира се, са важни средствата, които са на разположение за подобни дейности. Тук не сме съгласни с предложението на комисията, която предвижда друго разпределение на средствата. Член 5. А, имаме предложение 40% от средствата да бъдат разпределени на ниво а, Европейски съюз и 60% да бъдат за национални програми, за да може да се осигури по-активното участие на държавите членки и те да имат достъп до повече средства, които да освоят в зависимост от собствените си цели и приоритети. Затова говорим специално за средствата за национални програми и в отделни случаи трябва да приспособим критериите а, за критичната инфраструктура. Пренаписали сме част от а, тези критерии а, и сме се опитали да се съобразим с обстоятелствата и ситуацията в държави, които са изложени на особено силен миграционен натиск правим някои препратки към Шенген, от които обаче сме се отказали във връзка с най-новите събития. Такъв беше моят подход към тази тема. Разбира се, че комисията ще продължи да работи върху това предложение. Благодарим на господин Яколино за неговите разяснения към този доклад може да се каже, че а, това ще бъде а, финалът, достойният финал на нашето днешно заседание. Сега давам Да, благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Той е в правилна посока е ориентиран неговия доклад. Това са въпроси, които трябва да бъдат повдигнати в разговорите с съвета. И се надявам, че тези разговори между парламента и съвета ще дадат положителен резултат. Вече споменах, ще продължи работа по общите показатели. Ще имаме семинар на 2, 3 и 4 октомври, именно по конкретните показатели и инструменти. И представители на парламента ще бъдат поканени, разбира се, да участват. Потвърждавам, че комисията е съгласна, че това не е въпрос, не е инструмент, който е свързан с Шенген и напълно подкрепяме заличаването на всички позовавания на Шенгенското законодателството. Колкото до централизираното управление, това е област на политиката, в която до сега не сме имали фонд за националните програми на страните членки. И националните програми са сравнително по-слаби, отколкото в други части на областта правосъдие и вътрешен ред. Затова решихме сега да се разделят по-равно средствата финансирането на предоставянето на резервационните данни е, е, се финансира също е, по този инструмент и предложенията, които се правят в това отношение, са логични. И накрая Докладчика се пита какви са критериите за разпределението на средствата от този фонд. Пак ще се позова на информационния фиш за различните аспекти на този инструмент. По-специално фиш номер 2 се отнася за това как се разпределят средствата и се очертава философията и критериите за разпределяне на тези средства. Споменавам това, защото тук нещата са различни, отколкото фонда миграция и фонда за вътрешна сигурност на границите и визите. До това подхода при този фонд, фонда вътрешна сигурност, се основава на прости обективни критерии за да може да се опази добавят интересите. В такъв случай не трябва да вземем а, а, критериите за външните граници, морски граници и така нататък, като критерии за разпределение на този фонд. А, там критериите са други, при другия фонд а, бяха използваните. Но за да може да он, в другия фонд целта е да може да реагираме на миграционния натиск, докато тук приоритетите са други. Благодаря. Благодаря, госпожо Паек. Времето ни свърши. Представителят на съвета, на председателството, има ли нещо да каже? Накрая искам да добавя нещо свързано с фонда за вътрешна сигурност. Утре ще се състои заседание на работната група на съвета и се надяваме третото четене да бъде успешно приключено. Надявам се в съвета да намерим обща позиция. Ние приветстваме доклада на а, господин Колино и сме благодарни на комисията, че още веднъж обясни своите критерии а, в а, този състав. Искам да кажа, че предложението за регламент в съвета доста се разви в сравнение с първоначалното предложение на комисията. господин Якулин, мисля, че не е, е информиран за актуалното състояние на текста в комисията. Благодаря на председателството. Времето свърши. Това сочи часовника, затова ще помоля следващия оратор да бъде максимално кратък. Благодаря. Благодаря и аз искам да благодаря на докладчика господин Мия Колино. Ние работихме доста добре. Този доклад е доста е, технически и е сложен и не бива да бъде разглеждан извън контекста си извън контекста на конфликтите между съвета и парламента по отношение на шенгенското пространство. Знаем за тези различия и те а, имаха своя ефект върху редица доклади на парламента. Искам да използвам а, времето за изказване времето за работа върху този доклад, за да внеса някои изменения. Те касаят, например, критериите за разпределение на средствата между държавите членки. Един възможен критерий е брутния вътрешен продукт, броя на населението, присъствието или отсъствието на критични инфраструктури – които са от значение за целия Европейски съюз и също така дължината на външните граници. Всички тези критерии трябва да бъдат преразгледани, защото може да се създаде впечатлението, че някои държави са предпочитани пред други, а не бива да допускаме това. Това ми направи впечатление при първоначалното запознаване с документа. До септември ще имаме възможност да се срещнем с докладчика и да работим върху доклада. Още сега искам да му благодаря за успешната работа. Благодаря, господин Яколино. Може да направите още едно кратко допълнение накрая. Две кратки забележки като реакция към комисията. Да, разпределението 50 на 50 между Европейския съюз и държавите членки е предложено от комисията, но смятам, че държавите членки си дават сметка за значението на тези средства и ние ще се опитаме да ги използваме, да ги изразходваме по оптимален начин и в времена на криза. По отношение на критериите, аз прочетох един-два фиша от тези, които спомена комисията и Смятам, че също така трябва да се вземе под внимание мнението на докладчика за промени в тези критерии. Например, ситуацията на бегалците или справянето с миграционните потоци. И трябва да вземем предвид, че и мафията, например, влияе върху миграционните потоци. С удоволствие ще продължа да работя с господин Таварес е, и се надявам да изработим едни добри предложения, които да отговарят на очакванията на нашите граждани. Гражданите, разбира се, са против организираната престъпност и искат да се е, преборим с е, нея. Също така искат да се справяме добре с кризите. Благодаря на Яколино за добрата работа и благодаря за вашата отвореност а, към работата на следващия доклад. Крайен срок за изменения 5 септември. 12 часа. 5 септември, 12 часа. Искам да ви напомня, че деня бе доста изтощителен, дълъг трудов ден. Остават ни още няколко дни, следващата седмица, но днес е последния работен ден на комисията ни преди отпускарския сезон. Започваме отново в началото на септември. Желая на всички един спокоен август, да презаредите батериите си да се възстановите от тежкото гласуване, което проведахме по време на съдобното заседание днес. Желая ви всичко най-хубаво. Ще възобновим работата си в началото на септември. С Богом на всички!